Е, говорим за дневния ред е, Сахел в света и в тази връзка искам да очертая общата картина. Що се отнася до положението на а, а, граничната зона. А, е, там има доста а, напрежения, свързани с трафика на хора, тероризма, проблемите засягащи на голяма част от Северна Африка. И а, тук а, се засяга голяма а, зона от стратегическо значение, включваща Европа, Северна Африка и Сахел като цяло. Е, характеризира се тази зона от липса на достатъчна структурираност и от множество напрежения, които могат да ескалират до конфликти. Работи с Мали, Мавритания, Нигер, Буркина Фасо и Чад. Е, много добре знаем, че положението в Сахел включва голяма част от е, Северна Африка и Западна Африка страни с пряка връзка с европейския континент и а, трябва да се има предвид, че Сахел е много голяма територия и тя е пряко свързана с европейския континент. През а, годините а, а, е, са се включили множество страни, освен на Европейския съюз, към една обща международна стратегия за тази зона. Има напредък в някои области, свързани с военните действия, с военната структура на, в Мали, например, и в Нигерия Нигер, извинете, Нигер твърде а, често попада в конфликтите. Има действия и на Боко Харам от Нигерия. И разбира се, трябва да се има предвид и да се имат предвид и силите на ОНЕ в северната част на Мали. Важно да се работи в рамките на Г5 за сътрудничество в региона в тази ситуация, в която знаем, че има множество връзки, множество отношения, които са слабо структурирани структурирани. Има още един важен елемент, положителен елемент. Е, договорите от Лагадуго от е, малко, над, е, малко повече от две години и обсъжданията в Алжир, които дават някакви положителни резултати и се надяваме, че ще бъдат подписани от голяма част от действащите лица в Бамако в събота, следващата седмица. Имаше избори в Мали след държавния преврат. Буркина Фаса също се сблъска с някои политически нестабилности. Но а, сега нещата лека по лека се успокояват и има а, положителни развития, които могат да се засилят с сътрудничеството на международната общност. Боко Харам продължава да действа в региона. Тероризма се увеличава. Това е свързано и с случващото се в Либия. Някои терористични групи са отслабнали, но други е, все още са силни. Имаше атентат в чат тази сутрин. Е, чат попада в тази зона на влияние. Преди няколко дена имаше атентати в Мали. И е очевидно, че зоната за сигурност и проблемните зоната за сигурност са все по- географски разширени. Да не говорим за най-сериозния проблем крехкостта на държавите в региона, на държавността в региона, бедността на хората. По-настоящем се намираме в момент, в който са направени много неща, за да се постигне стабилизиране, но същевременно виждаме а, колко големи са и оставащите проблеми. Международната общност прави всичко възможно, прави много, но все още остават големи трудности. Какви са особеностите на региона? От много години е, Сахел е регион, който получава помощ от международната общност в тази зона всяка година отиват близо 4 милиарда долара от международна помощ. Доста голяма е тази сума. Голяма част от тези средства отиват към Мали. Има и многостранна помощ от множество източници. Европа се мобилизира, е, е, целият континент е, действат по-конкретно европейските институции от Европа. Идват близо около до близо 40% от средствата за хуманитарна помощ. Малийската криза от преди няколко години доведе до разработването на стратегия за Сахел, вземаща предвид различните аспекти на, на кризата и е, отношенията, поддържани от Европейския съюз в този регион, въпроса на сигурността. Очевидно е, че това е важен елемент на справянето с кризата. Европейския съюз се мобилизира, успяхме да мобилизираме близо 2,5 милиарда евро. Преди 2-2,5 години имаше и специални операции в Нигер и Мали за обучение на военни сили Мобилизираха се множество държави членки, за да участват в тези обучения. Има страни, които нямат опит до сега в сътрудничеството с страните от Сахелската зона които се видяха доста добре са ангажирани в тази дейност. Работим по различни програми на национално и регионално равнище, които ще мобилизират около 3 милиарда евро за следващите години. Европейския съюз допълва своята стратегия чрез план за действие в регионален план – който се спира на четири приоритета, които са младите, миграцията, пограничните зони и радикализацията, която бе определена като четвърта много важна тема, по която Европейския съюз може да работи по ефективен начин, тъй като има съответния опит. Кои са основните предизвикателства? Първо, е, структурите в региона. В региона има сериозни кризи, има твърде слаба организация на различните действащи лица. Най-голямата сила в региона е Алжир. Е, работим чрез е, Алжир по тези преговори ангажираме и Мали. Мали се ангажира все по-силно. Малжир започва постепенно да приема това. По този начин се допринася за по-добро структуриране на региона. Има и друго предизвикателство, свързано с ефективността на международната помощ. Този регион вече получава много хуманитарни помощи. Въпросът е как по-добре да се определят приоритетите, да може да се реагира по начин, който по-добре отговаря на действителността. Господин Романо Пароди предаде доклада си преди около година и половина-две години. Настоя да се работи по по-различен начин с тази зона не да се мобилизират нови ресурси, а по-скоро да се глобализира по по-структуриран начин цялата дейност по предоставяне на помощ. Има множество предизвикателства, знаете за случващото се там. На трето място има очевидно и сериозни затруднения, свързани с економическото развитие, да се насречи економически растеж, който да създава заетост. Нещо, което не се случва и се стига до миграция. Населението е изключително младо и всяка година <clears throat> хиляди млади хора навлизат в пазара на труда, но не успяват да си намерят работа. Нещо, което води и до много неприятни отклонения, защото тези млади хора се отчаиват. И на четвърто място трябва да се действа за стабилизирането на Мали. Европейския съюз участва активно в подписването на договорите, на споразуменията в Алжир и всички действащи е, лица от Европа трябва да се ангажират да поемат и сериозните очаквания, свързани с тези споразумения, защото много се очаква от европейците. Европа се възприема като най- положително влияещото действащо лице в региона. И това води и до сериозни очаквания към Европа. Европейския съюз като цяло и отделните му държави членки. това е необходимо да се е, работи по един по-организиран съвместен начин. И на пето място, петият проблем – разстоянието. Европейският съюз е, се е, мобилизира бързо, когато има затруднения, но опасявам се, че по-голямата част от а, проблемите в региона те първа предстоят. Сега има 180 хиляди жители в а, региона. Скоро ще има а, две... милиона, извинете, жители в региона, съвсем скоро ще станат 200 милиона. И е, трябва да се има предвид затрудненията в общуването Европейския съюз на Северна Африка, наличието на традиционен ислям, който не приема поддържането на задълбочени връзки с Европа. Трябва да се направи всичко възможно, за да се създаде разбирателство в, за да се работи е, за напредъка на Сахел. И в тази връзка политиците могат да изиграят много важна роля за отношенията Европейски съюз Сахел. Необходимо е да има отговорни лица на политическо равнище и те е, да се държат като политици, а не просто като администратори. Е, имал съм възможност да се срещна с представители от националните парламенти, които живо се вълнуват от темата и които са готови да работят ангажирано по нея. Благодаря. Um, we have a number of colleagues and... Благодаря ви. Немалко колеги са се записали за изказване. Госпожа Алио Мари. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Демантон за неговият анализ, който според мен беше наистина много интересен. И докато го слушах, наистина останах с впечатлението, че Сахел се е превърнал и продължава да представлява сива зона, както казват военните, или казвам други думи, е, район, в който почти няма управление, има всякакъв вид е, трафик и в крайна сметка един опасен район. Бих искала да ви задам два въпроса, за да изясня някои от елементите, които споменахте. Най-напред бих искала да знам, освен средствата, които вече са отделени или ще бъдат отпуснати за тази зона, какво точно конкретно прави Европейския съюз от една страна, за да подпомогна управлението в тези страни? И на второ място, какво прави Европейския съюз за борбата срещу трафика на дрога, на оръжия и на хора? дейности, които са пряко свързани с тероризма, дейности, които всъщност взаимно се подкрепят заедно с тероризма. И по отношение на 3,5 милиарда, които споменахте за едните години, дадохте ни някои основни насоки за това как те ще бъдат използвани. Бих искала да знам дали и тези проблеми, които споменах, са взети предвид или не. И преди всичко, а, за какъв период са предвидени тези 3,5 милиарда евро? Вторият ми въпрос докато споменахте Европейския съюз и дейността на Европейския съюз, аз бих искала да знам конкретно кои са държавите членки на Европейския съюз, които са поели ангажимент, които се ангажират в а, операциите за отбраната, ако не се лъжа в Мали, не се ангажираха много голям брой държави, кои са държавите, които също така помагат за стабилизацията на останалите държави? Благодаря ви. Госпожа Гомеш има думата. Um, I'd like to welcome, um... Приветствам ви с добре дошъл. Искам vous avez dit, euh, je suis d'accord que l'Algérie Съгласна съм с вас, че Алжир е голямата сила в региона. Но факта, че Алжир и Марокко не си говорят помежду си, че са в открита конфронтация, всъщност влияе на политиката върху региона. Тоест намалява ролята, която двете държави биха могли да изиграят в региона освен а, всъщност ескалация на земният конфликт в а, Западна Сахара. Смятате, че това може да се случи, защото за младите, младите сред младите хора в Сахара действително нетърпението се засилва все повече и повече. Така че според мен въпросът е, ми е, може, виждате ли опасност от а, инфилтриране на всички други сили в региона, включително и туристичните организации? А сега имам въпрос. Има ли някаква връзка между вашата дейност, е, вашата мисия и господин Бернадино Леон? представителят на генералния секретар на ООН за Либия и дали Знаете колко сложно е положението в е, Либия, в северната част на страната. Знаете, че голяма част от хората, които прекусяват Средиземно море, оттам идват от повечната част на, на Африка, включително и от Сахел. Виждате, че положението в е, Либия се осложнява и влияе и осложнява допълнително е, положението в е, страните, които са на юг от Либия, дори бих казала по-сложно, отколкото проблемът с въоръжението оборудване на Кадафи, което се използва в Сахел и в, в други европейски африкански държави. И на последно въпрос, какво правим за економическото възстановяване в региона, тъй като знаем, че това е съществено значение за стабилизирането на региона и справяне на проблеми с миграцията. Какво правим всъщност за економическото възстановяване? Чарлз Тенок. Uh, Благодаря, господин Танък. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви с назначаването на длъжност в една много опасна част от света, изпълнена с предизвикателства. Аз имах честа от името на Европейския парламент по време на миналия мандат да изготвя доклад за региона Сахел. Трябва да призная, че бях много объркан, тъй като в доклада ми имаше и допирни точки с Западна Сахара. Всъщност в текста поставих акцента именно върху Западна Сахара а не върху тероризма и по-широките аспекти, свързани с сигурността и просперитета в региона Сахел. През изминалите няколко дни имаше нападение в Чад. Северната част на Мали продължава да е джихадистски фронт. В пресата се публикуват материали за Моктар Бел Моктар, Вероятно е той да е бил убит по време на въздушно нападение на територията на Либия. Явно ислямистските джихадистки групи са особено мобилни, движат се из целия регион. Белмоктър бе зад нападението върху газопроводи в Алжир преди няколко години. Възможно е сега да е бил убит при въздушно нападение. Има връзки и с Боко Харам в Нигерия. Знаем също така, че Ислямска държава се е установила в някои региони в Либия с цел да предостави подкрепа на Ансар Ал-Шари, една групировка, която извършва ужасяващи деяния има връзка между джихадизма и тероризма, нещо, което е изключително плашещо. Смятате ли, че ралито Париж-Дакар в следващите 10 години ще може да премине и през територията на Сахара? Госпожа Лохбилер, благодаря господин председател, благодаря и на господин Дюмантон за много интересното изложение. Ще поставя акцента върху един въпрос – въпроса за трафика на хора и трафика на оръжие и наркотици. През 2016 година предстои Европейският съюз да преразгледа стратегията си за борба срещу трафика на хора. Ако разгледаме действията на Европейския съюз в региона на Сахел, защо бих искала да знам какво според вас трябва да се промени в стратегията на Европейския съюз, какви нови акценти следва да бъдат поставени в нея. Господин Карвар. Благодаря, господин председател. Свидетели сме на трагедия по либийското крайбрежие. Особено голям е броят на загиващите в открито море, мигранти там. Като се има предвид това, защо според вас вниманието на обществеността се съсредоточава най-вече върху Средиземноморието, при положение, че немалко хора умират и в пустинята Сахара. Не бива ли да говорим и за онези, които загиват, опитвайки се да я прекусят? Защо не говорим за проблемите на прекосяващите Сахара, преди да говорим за Либийското крайбрежие? И какво можем да направим, за да предотвратим използването на Сахара, този толкова опасен маршрут? Господин Пош, благодаря. Господин посланник, спряхте се върху пет предизвикателства в региона на Сахел. Аз бих добавил още едно – мисля, че трябва да се спреми върху измененията в климата. Те са тясно свързани с други въпроси, като поминъка, продоволствената сигурност, миграцията и военните конфликти. продължение на десетилетия в региона имаше много тежки суши. Мисля, че трябва да намерим решение като се имат предвид крайните метеорологични явления в региона на Сахел. А що се отнася до научните анализи на въздействието на измененията върху климата в региона, трябва да кажа, че резултатите от тях са объркващи. Но така наречените екологични бежанци са факт. Какво следва да предприеме Европейският съюз? Господин Парньо. Господин председател, господин специален представител. Засегнахте темата за Боко Харам. Бих искал да се върна на този източник на тревоги, който все повече ни притеснява в Нигерия, но и отвъд Нигерия засяга и Централноафриканската република. Според Нигерийските власти Боко Харам разполага с над хиляда бойци в момента. Както знаете, наскоро водачи на Боко Харам се заклеха във вярност на исламска държава. Така че виждате връзките, които в момента се съществуват а, на страни в региона, включително и чат в съвместната борба срещу Боко Харам, но към момента това съвместно, тези съвместни действия не водят до победа над Боко Харам, а Боко Харам според мен все повече използва бойци, подготвени с средства на исламска държава. Така че ми се струва, че трябва да последим това финансиране на Боко Харам от страна на ИДИО. Той е все по-важен елемент и е, се случва включително и съзнанието на иракските власти в момента. Така че бих искал да ми кажете малко повече за това, този на толерантност, която проявяват иракските власти за финансирането от страна на ИДИЛ. И също така, така ще има няколко думи, ако можете, за връзките, които евентуално има между ИДИЛ и е, отрядите на Боко Харам в Нигерия. Благодаря ви. Имате думата. Благодаря ви. Ами не мисля, че ще мога да отговоря на всички въпроси. Ще започна с отговор на последния въпрос. В а, мандата ми най-стъпно казано не засягам въпроса за Боко Харам. Случва ми се да участ... взема участие в а, заседания, посветения на тази тема, но ми се струва, че Жилда Керхов, с който ще се срещна след малко, е в много по-добра положение да ви кажа по-подробно за нещо по въпроса. Струва ми се, че много хора, подобно на мен самият, са потресени от действията на Боко Харам, международният отговор те първа започва. Имаме много големи надежди спрямо новият нигерийски президент за политика в отговор на Боко Харам. И също така имаме много големи тежи, свързани с международната общност, дейността на Европейския съюз, който съвместно с Африканския съюз ще подобри координацията на място. Теоретичните групи в Сахил много често са по-местни и по-малко дезорганизирани и сравнение с това, което ние си представяме, което разбира се от една страна е слабост, но от друга страна е елемент, който допълнително осложнява борбата срещу тях, защото наистина това са отряди, които много трудно могат да бъдат заловени. Ще започна да отговарям на въпросите в обратен ред. По въпросите за климата, действително, за съжаление, самите африкански управници не са добре запознати с тези проблеми. Ето защо е много трудно да се започне дългосрочна работа с тях. Знаете, че беше започнат проекта за голямата зелена стена от президентът на Сенегал преди няколко години. Бяха започнати някои конкретни отделни е, планове, но към момента няма систематична политика в тази насока. И като цяло за африканските партньори това е един въпрос като много други и много трудно можем да ги мобилизираме да предприемат мерки. Действително има някои елементи, където положението е, някои области, в които положението беше станало критично, но да сега по-скоро отговаряме чрез реакция на конкретни проблеми. Няма цялостна политика. Знаем, че и а, научните дебати по тази тема никак а, не са лесни за разбиране. Те Първо започва процеса и мога само да се надявам, че на 21-та среща на страните, на, на страните по конференцията изменението в климата ще успеем да постигнем някакво, а, някакъв напредък. Добре би било да има специфична а, среща, посветена на положението в Сахел. За сега такава не е предвидена, но би било добре по този начин да се опитаме да привлечем вниманието на управниците в Сахел към този въпрос. Знаем, че в Сахел към момента имаме по-скоро които се взимат в Сахара, а не в самия Сахел а, трябва да се подобри сътрудничеството между страните в северната част и в южната част на Сахара в а, борбата с климатичните изменения, които невероятно са свързани. Пред няколко години беше създадена един институт, наречен на наблюдателен институт за Сахара и Сахел, който се намира в Тунис. Там учени работят по въпроси, свързани с водата, отделните култури, които се използват, адаптирането на културите в региона. И този институт се надява да намери повече подкрепа за своята дейност. Разбира се, много въпросите бяха свързани с трафика на хора и въпроса за контрола на миграционните потоци. В момента малко знаем действително за прекусяването на Сахара. Не знам какво точно се случва и много често с голямо закъснение научаваме за трагедиите, но е много възможно в Сахара да има много повече трагедии и много повече трудности при прекусяването от страна на мигранти, отколкото ние си тапаме сметка. Като цяло трябва да се стремим към по-голямо сътрудничество с страните от региона, т.е. да ги е, насръчим, дори да ги принудим да се сътрудничат с нас и да си да сметка за действителността. А в това отношение Сахил всъщност е само малка незначителна бранка в целият процес. Знаете, че в момента е, е създадената нарече процеса на Арабат, в който са част от страната от Западна Африка, част от страните на, на, на Сахар и Сахел. А, може би това е добра рамка за обсъждане на въпроса, но пък ако е, се обсъжда в прекалено голям мащаб, трудно се вземат решения за конкретни целенасочени действия на място. Така че работим по въпроса за превенцията като цяло в страните в региона. Това се прави вече от 8 години осъществява се контрол на летищата. Този контрол се засилва всяка година, осъществява систематичен митнически контрол, контрол на, на документите за самоличност. Действително, доста бързо се стига до проблема за заедостта сред младите хора, ако трябва всъщност да търсим причините за този процес. Бяха предприяти кампании за съдомяване на общественото мнение. По този начин се обяснява малко колко е трудна самият процес на емигрирането, колко трудно се намира работа в а, страните на север от а, страните по происход, по происход на миграцията, но тези кампании за осведомяване не винаги дават а, очакваните резултати. Знаете, че преди няколко години имаше сериозни проблеми с пирогите, които се използваха от Сенегал, особено и в, в, в посок Канарските острови. Знаете, че чрез конкретни мерки беше до голяма степен сложен край на този процес, но знаем, и, че, чрез, че за този процес това е всъщност сериозният проблем с липсата на връзка между образование, работни места и голямата и високата конища на безработица. Но фактът е, че населението в Африка като цяло е много мобилно. И в сравнение с цялостната мобилност на африканският на Африканския континент на практика миграционния поток към северната част на континента и страните извън Африка е 20% от е, цялото население, което напуска региона на Западна Африка. Така че трябва да се работи на място, разбира се, трябва да се даде възможност на хората, които искат да се върнат, да могат да го сторят с е, но, съответните мерки за подкрепа. Бяха предприяти редица мерки. Под няколко години Европейският е, съюз подкрепи един център за информация и обучение в Амали, който е насочен към малийски граждани, които са готови да се върнат в родината си, но това е един дългосрочен процес и смятам, че трябва да подобрим диалога ни с африканските ни партньори, диалога с всяка отделна държава. Посетиха буча преди няколко дни общността на страните в Западна Африка също е много важна, защото е важно да водим редовен диалог с тази организация, защото голяма част от иммиграцията започва от там и е важно да обсъждаме въпросите за миграцията в Западна Африка и в Сахел. Все повече се дават си дават сметка политическите и административни управленици в региона за политическите рискове, за рисковете свързани с този миграционен с, с, този поток на хора, напускащи техните страни. Но процесът е много дълъг и силно трябва да се ангажираме в него. Трябва също така да се контролира миграционния поток в Сахара, трябва да се засили контрола над точките, откъдето започва миграционният поток. Това са основните елементи за работа. Вече се започна да работа, но към момента не се ограничава самият миграционен поток. Може би ще трябва да се ограничи в някаква степен, но, но трябва да сме наясно, че миграционен поток ще продължава да има. Трябва да работи в сътрудничество и с специализираните организации на ООН, работи в хуманитарната област и в частност завръщането на а, мигранти в особено уязвимо положение, които искат да се върнат в своите страни по происход. Смятам, че трябва да имаме максимално мащабна визия за целият регион. Действително има връзка между миграция, тероризъм. Трябва да си дадем сметка за всички елементи. И истинското предизвикателство обаче е тази цялостна визия за региона е да, да, се, да се превърне и в стратегия за действие на целият регион. Ако обаче решим да работим в целият регион в Сахара, в Сахара много ще ни бъде трудно. Затова трябва да се опитаме да установим конкретни маршрути, конкретни явления, които мог, по които можем да работим. Тоест, трябва да се опитаме да намерим връзката между възприемането на положението в региона като цяло и е, конкретните действия на по, е, по-тесен мащаб. В идеалният вариант трябва да разработим една организация за сигурност и сътрудничество между страните в Северна и а, е, Северна Африка и Сахел. Всички дава сметка, че напрежението между Алжири и Марокко се отразява на целият регион. Всеки, който е посещава тези страни, е наясно с този въпрос. Въпросът за Мали и въпросът дали Европейския трябва да се занимава с положението в Западна Африка. Аз лично не мога да кажа мнение, да изкажа мнение. Някои смятат, че да. Може би някои смятат, че е време да се положат всички възможни усилия, да се обединим тук с европейските държави, заедно с ООН, за да окажем наистина натиск, натиск, който се окаже спасителен натиск върху всички участници в региона, тъй като наистина положението продължава вече прекалено дълго време и може би е дошъл момента и може би трябва да се възползвам тази възможност да променим нещо. Знаете, че има връзки между Западна Африка и северна, северната част на Мали. Тези връзки обаче може би не са чак толкова много, когато си представяме. Трудно е да си дадем ясна представа, защото всеки си прехвърля топката в региона. Мароканците твърдят, че в Южен Алжир действително има много интензивно движение, същото се твърди от другата страна, така че може би има известно движението, може би не е толкова съществено, колкото ние, си смята, колкото ни смятахме. По отношение на положението в Мали, подобно Боко Храм, то не е част от моят мандат. Следим близо всички усилия, които, които съществява, включително и Бернадино Леон за подобряване на положението. Квалификацията, свързано с възстановяването на економиката, действително, според мен, то е много важно. От няколко години насам международната общност се съсредоточаваше най-вече върху върху съпротивителните възможности, т.е. възможността да се реагира на кризи в конкретен момент, включително и най-страшните хуманитарни продоволствени кризи, които биха могли да изпухнат, чрез разработване на местни капацитет на местно селско стопанство, земеделие и животновътство, което даде възможност на местно население да се възстанови и да си осигурява продоволствена сигурност в ежедневието. Това обаче не е достатъчно, за да се гарантира економическото развитие в региона и според мен това е въпрос, който в момента да се пренебрегва. Струва ми се, че от няколко години само пренебрегваме економиката. Много внимание обръщаме на инфраструктурата, включително и на енергийната инфраструктура. Вълнуваме се малко по малко от селско стопанство, което в крайна сметка е основният ресурс и основният източник на работни места и на заетост в региона. А защото не и създаването на предприятия насърчаването на частния сектор, тъй като малките и много малки предприятия може би се ключат за економическо развитие на региона и може би международният сектор би трябвало малко повече да се заинтересува от тази възможност разработване на частния сектор, тъй като има африкански предприемачи. Може би те не са толкова, колкото бих, толкова много, колкото бихме желали, но малкото, които съществуват, се сблъскват с много проблеми от бюрократично и друго естество и затова те се нуждаят от нашата подкрепа. Кои са европейските държави, които са най-активни? Три са европейските държави, които участваха в програмата Минусма. Холандия, Дания и Швеция. Голяма част от европейските държави участват в ЕО ТМ. Нямам списъка в, пред очите си, но по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз осигуряват помощ а, в тази програма и това са държави, които в момента не бяха толкова активни, като например Полша, Чешката република, Румъния. Казвам, защото това са държави, с които са имало конкретна връзка държави, които са се обръщали са към мен с предложение да обсъдим възможностите, включително и балтийските държави. Държави, които искат да открият възможностите на страните в този регион на Африка, които искат активно да, се, да участват в региона. А има и десетина държави, които традиционно имат много силна ангажираност в региона, като например Испания, Португалия, Европа, страните от Централна Европа, Холандия, Люксембург. Така че като цяло има едно силно ядро от европейски държави, които искат да, да бъдат все по-активни в региона, които работят много активно по политическа гледна точка. И това е един кръг от държави, която, която се увеличава. Някои държави дори откриват един нов, нов регион, с който не са добре запознати подкрепата за управлението, да, това е една от основните дейности на Европейския съюз в региона. И тук хващаме много всъщност елементи. Един от основните елементи през последните години беше децентрализацията. Децентрализацията на прекалено концентрираното управление, връщането на властта на едно по-местно, по-близко до гражданите равнище много сътрудничество по отношение на децентрализацията, особено с, с процес на децентрализация в Франция. И това според мен промени значително положението, доближи административните власти до гражданите. Необходими са и реформи в съдебната система, някои от тях все още са много уязвими, никой не знае как точно да се справи с корупцията въпреки че това е много съществен бич в региона. И корупцията по принцип е, много силно демотивира населението в Африка. Голяма част от е, администрациите получиха подкрепа в е, конкретни случаи на нужда, като например Министерствата на вътрешните работа и Министерството на правосъдието но като цяло трябва да отбележим, че някои от африканските държави все още не са успели да намерят товато си вътрешно равновесие, консенсус между различните слоеве на населението. Тоест, още не са изградили самата тъкан на гражданството, което е основата на демокрацията и което също не е напълно постигнато, въпреки всички усилия положени през последните години, включително и чрез образованието, тъй като е много важно да се обясни на децата от най-ранна възраст, коя държавата, която живеят. Така че ни чакат доста съществено предизвикателство в отношение на концентрацията според данни, с които разполагам, 52% от дейностите на, държа... на Европейския съюз, свързани с подкрепата на управлението в региона, са свързани с концентрацията на власт. И тук много бързо се стигна до чувствителни въпроси, където не знаем точно как да действаме. Действаме много и чрез подкрепа за бюджета на тези държави. Всъщност това е един по-прост начин в някои случаи да се отпуска помощ по критерии, които често свързани с а, правовата държава и върховството на закона като цяло, т.е. спазване на законодателството, повеждането на задълбочени реформи, въпреки че е, в момента в много отношение е, върховенството на закона все още не се е превърнал в културен механизъм и може би ще отнеме известно време той да се превърне в е, част от менталитета на голяма част от тези държави. По въпроса за трафика, струва ми се, че това е една от темите, която все още не обсъждаме достатъчно. Той трябва по-добро сътрудничество между държавите членки, включително и по отношение на полицейското сътрудничество. С е, програмата EOCAP започваме първите стъпки по обучение на съвместните полицейски екипи. Проблемът е, че голяма част от а, е, трафика, който минава през Сахел, обикновено започва от друго място и е, самите полицаи твърдят, че ако искат действително да се борим срещу трафика през Сахел, по-добре да го правим от там, като започва трафика, т.е. от по отношение на трафика на дрога от Латинска Америка и в обратната посока на трафика, идващ от Марокко. Защото борбата срещу трафика на място в Сахел, в пустинята, обикновено е доста трудно, но поне има желание, воля за подобряване на борбата срещу трафика, а сумата от 3,5 милиарда евро с предвидено 2020 година. Надявам се, че успях да отговоря възможно най-добре на всички въпроси, които им бяха зададени, които действително бяха по много интересни теми. Um, thank you for this, uh... Благодаря, че участвахте в днешното ни заседание. Желаем ви успех. Merci beaucoup. So, uh, Колеги, нека продължим с следващата точка. Предстои ни размяна на мнения с човек, който често участвал в нашите заседания и тези на подкомисията по отбрана. Това е господин Жил Декерхов, координатор на Европейския съюз за борбата с тероризма. Темата на разискването ни ще е настоящото състояние на сътрудничеството с трети държави. Това е една област, която е много важна, тъй като се нуждаем от сътрудничеството с трети държави, ако наистина искаме да контролираме тероризма. Имате думата. Благодаря ви, много се радвам, че съм сред вас. Ще се опитам да съм кратък, за да има повече възможност за въпроси и отговори ще ви представя текущото положение с изпълнението на декларацията на държавните и правителствени ръководители след терористичните нападения от, в Париж на, през месец април. В тази декларация се съдържат три области. Ние се съсредоточаваме върху една от тях, така наречената мека политика, която обвързваме с външното измерение. Утре предстои среща в Люксембург на министрите на вътрешните работи и правосъдието. Те работят по една от линиите на стратегията. Ние работим по управлението на границите, по споделянето на информацията, трафика на оръжия и реакцията на съдебните органи. Държавните и правителствени ръководители са очертали редица насоки, по които трябва да засилим действията си. По отношение на интернет ще бъде създаден форум, на който ще бъдат обсъдени всички въпроси, свързани с наблюдението на интернет и премахването на повече незаконно съдържание. От 1 юли нататък Интерпол ще създаде специално звено, което ще следи за незаконно съдържание по интернет и ще разработва контрамерки. Има още една област, по която не сме започнали работа, но предстои да го направим – а именно криптирането от страна на доставчиците в резултат от разкритията на Едуард Сноудън. По въпроса за управлението на границите, комисията завърши работата по общите показатели за риска. Така служителите по границите на Европейския съюз ще могат да прилагат единен подход. В момента не се прилага система на системни проверки на европейски граждани, пресичащи външните граници, но искаме да работим по-систематично и целенасочено в тази област. Има още един аспект, много важен във връзка с засичането на подозрителни пътници. Става дума за съхраняването и обмена на резервационните данни на пътниците ще трябва да бъде създадена много стройна система, която да гарантира и защитата на данните. Неведнъж съм заявявал, че службите за сигурност в Европейския съюз могат да засекат 70-80% от потенциалните джихадисти в ежедневната си работа. Но около 20-30% от тези потенциални джихадисти могат да напуснат Европейския съюз без да бъдат засечени. Съхраняването и обмена на резервационните данни на пътниците може би единствената възможност за засичането на огромен брой подозрителни пътници. Трябва да работим и за обмена на информация между полицейските органи и органите за сигурност на държавите членки. Те трябва да споделят информация с Европол, Евроюст и Фронтекс трябва да подобрим и шенгенската информационна система, както и различните канали за комуникация на Интерпол. Работим много усилено в тези области. По отношение на трафика, ще бъде внесен проект на законодателен акт за по-голямо хармонизиране в стратегията за сигурност на Европейския съюз. Работим и в областта на действията на съдебните органи. Комисията по ангажимент да работи за законодателен акт уреждащ мерките срещу чуждестранните бойци. Това ще е една чудесна възможност за държавите членки, позовавайки се на Европейски законодателен акт, да приложат резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ 2178. Има и още един важен въпрос, а именно въпроса за събирането на доказателства за това, че дадено лице си сътрудничи с Ислямска държава или други подобни групировки. Събирането на доказателства е затруднено, тъй като не си сътрудничим с сирийския режим. Можем да събираме доказателство единствено ако тези лица оставят електронна следа. Налага се да си сътрудничим с американската страна, тъй като повечето интернет доставчици са от САЩ. Необходимо е съдебните органи в Европа да имат достъп до IP адресите, за да си осигурят електронни доказателства. Това е първата област, в която действаме. Втората е свързана с така наречените меки действия, нерепресивни мерки в борбата срещу тероризма. Те са свързани най-вече с дерадикализацията и предотвратяването на тероризма, борбата срещу ислямофобските и антисемитските тенденции и пропагандата в тази посока. Комисията много активно работи в областта на меките мерки. Господин Тимерманс на 1 и 2 октомври ще организира конференция посветена на ислямофобията и антисемитизма. С други ресорни комисари проучваме възможностите за отчитането на този аспект в различни програми на Европейския съюз в областта на образованието, младеща, спорта и други. Към момента комисията трансформира мрежата за борба срещу радикализацията в Център за върхови постижения. Това е много важно, тъй като засегнатите държави изискват от нас да засилим действията в областта на превенцията. Затова за нас е много важно да разполагаме с експерти. Прерастването на мрежата за борба срещу радикализацията, която обхваща практици от цяла Европа, в една по-структурирана единица е много полезно, защото когато работим с държави като Йордания, Тунис или Марокко, когато те поискат от нас да разработим и приложим стратегия за превенция, в бъдеще ще можем да действаме много по-ефикасно. Още нещо свързано с нерепресивните мерки. Те са много важни за държавите от Средиземноморието. Много е важно как подхождаме към завръщащите се от Сирия и Ирак чуждестранни бойци. За да образуваме съдебно производство, се нуждаем от достатъчно доказателства, но не можем да ги наблюдаваме по 24 часа в денонощието. Затова трябва да се разработят и много добри програми за рехабилитация и дерадикализация. За целта трябва да доразвием започнатото вече от държавите членки например от Обединеното кралство, Германия и Дания. Необходима ни една много стабилна програма. В момента по нея работи ресорният комисар госпожа Юрова. Предстои да се проведе и конференция, на която ще бъдат обменени най-добрите практики в тази област. Сега ще се спра върху третата област на действия, която пряко засяга и вашата работа. Става дума за външното измерение. Може би помните, че на 9 февруари бе разработен един от градивните елементи. Тогава съветът на министрите на външните работи прие много амбициозни заключения, които предвиждаха много по-активна роля на Европейския съюз спрямо непосредствените му съседи, спрямо държавите от Марокко до Турция в областта на сигурността и борбата срещу тероризма. Ако погледнем тези заключения, то ще видим, че те предвиждат много амбициозни цели за службата за външна дейност и за моята структура, както и за комисията. Съдържат между 8 и 9 идеи. Първата е да се изработи по-ефикасен, по-целенасочен механизъм за диалог по въпросите на сигурността и борбата срещу тероризма. Искаме да работим не само с Министерствата на външните работи на държавите членки, но и с техните звена за борба срещу тероризма, т.е. с спецслужбите, с правоохранителните органи и с съдебната им власт. Опитваме се да включим всички институции на Европейския съюз, Европол, Евроюст, Фронтекс, моята структура, както и Европейската служба за външни действия. Имаше някои различия не толкова по същество, но по други въпроси. За Марокко бе отложен и диалогът с Тунис – тъй като там се провеждат посещения на много по-високо равнище. Имах възможност да посетя Туни с председателя на съвета, госпожа Могерини на няколко пъти и съвсем наскоро разговаря с министър-председателя на страната. Наскоро му изложихме и някои предложения за помощ от наша страна в областта на борбата срещу тероризма. Скоро ще има среща с Ливан и с Турция. Надяваме се още през тази година да разговаряме с Марокко. С Тунис и Алжир ще разговаряме следващата година. Искаме наистина да разговаряме с всички нива на управление в засегнатите държави. Те наистина се нуждаят от това. В Ливан проведохме семинар, в който участваха всички действащи лица. Имаше представители и на държавите членки, и на техните прокуратури, и полицейски органи. На този семинар успяхме точно да установим в кои области можем да подпомогнем страната. Искаме да подпомогнем засегнатите страни най-вече при прилагането на резолюция 2178. Започнахме този процес с Ливан. Идната седмица ще бъдем и в Турция, където ще разговаряме по същата тема. Надяваме се с Тунис, Марокко, Египет и Йордания да разговаряме още през тази година, а с Алжир през следващата година. Това ме отвежда и до третата област на действия – разработването на план за действия в борбата срещу тероризма. Може би ще ме запитате защо провеждаме толкова много разисквания с засегнатите страни в контекста на споразумението за партньорство. Като се има предвид колко е голяма заплахата и колко спешно трябва да се предприемат действия, според нас е много важно да се разработи и общ план за действие. Има и още нещо, за което госпожа Могерини ще докладва на съвета през месец юни. Става дума за аташе по въпросите на сигурността. Предстои да бъдат назначени 8 такива аташета в Близкия изток и Северна Африка. Тяхната дейност е много важна. Защо? Защото е много важно в засегнатите страни да работят хора, които са работили в спецслужбите или в правоохранителните органи. Така те ще могат да установят контакти и с съответните служби в региона. Експертният опит на тези хора ще ни бъде от голяма полза при разработването на ефикасни действия и насърчаването на процеса на изграждане на капацитет. Това ме отвежда до петата област на действие, а именно подпомагането на засегнатите страни. През изминалите месеци и седмици много активно работих по места. Опитах се да установя как можем да се възползваме в краткосрочен план от бившия инструмент за стабилност. Подготвяме няколко проекта, които ще започнат скоро. Един от тях ще бъде реализиран в Йордания. Това е проект на стойност 10 милиона евро. Целта му е подпомагане на Йордания в областта на превенцията и разработването на дългосрочен план – ще поставим акцента най-вече върху гражданското общество. Има и друг проект в Ливан. Там има огромен брой бежанци. Един на всеки три пребиваващи в страната не е ливанец, а бежанец от Сирия. Работим с медиите и общините там. В момента разговаряме и с националния консултант за сигурност на Ирак Искаме да подпомогнем страната при разработването на стратегия за превенция на тероризма. Имаме и специална програма, която създадох с Европейския полицейски колеж. Това е програма за обучение на полицейските сили. Предвижда се обмен на най-високо равнище между страните от региона на Балканите и страните от Близкия изток и Северна Африка. Тази програма ще даде възможност за обучение и практически опит на служителите. Шестата област на действия мисля, че тук постигаме значителен прогрес в областта на комуникацията. Има обаче още много какво да се направи, така че да бъдем по- стратегически ориентирани и по-целенасочени в комуникацията си. Начина по който разясняваме политиката си спрямо страните от арабския свят е много важен. Затова и върховният представител създаде специална работна група по въпросите на комуникацията в службата за външни действия. Тази група включва представители на комисията и на моето звено. Целта е да разработи по-ефикасен метод за комуникация, например, на ниво социални мрежи, все още няма конкретни резултати от работата ни, но създаването на групата бе стъпка в правилната посока. Много е важно също, според мен, да подпомогнем страните от Близкия изток и Северна Африка да подходят по-стратегически към борбата срещу Ислямска държава и Алкаида. Преди няколко месеца създадохме екип от експерти в Европа, който консултира отделните държави членки в областта на стратегическата комуникация. 12 от общо 28 държави членки в рамките на 6 месеца вече разговаряха с този екип от експерти, който ги посети на място. Много е важен този процес, тъй като ислямска държава има много добра система на комуникация. Трябва да сме поне толкова добри като тях. Трябва да гарантираме широкото си присъствие по интернет и в социалните медии. Наскоро едно проучване показа, че Ислямска държава има над 45 000 профила в Твитър. Нещо, което наистина е изумително трябва не само да заличаваме страницата на Ислямска държава в интернет, трябва да имаме и своя стратегия. Тук основната задача се пада не толкова на отделните правителства, а на гражданското общество. Има проект, по който работи Европейската служба за външни действия. Това е проект за набирането на експерти, които да осъществят контакт с страните на Балканите и страните от Близкия изток и Северна Африка. The, the is more more. Коалицията ITICIL работи за стратегическата комуникация. Can we mobilize more the tool, mechanism and agency which have been Извинете, коалицията против Ислямска държава работи за по-добра комуникация. Как можем, освен това, да гарантираме по-активна роля на Европол, Евроюст и СИПОЛ? Държавите членки първоначално бяха малко колебливи, тъй като смятаха, че тези структури трябва да създадат свои мрежи и да си гарантират доверието на държавите членки. Но Европол бе създаден по силата на договор от Мастрих преди много години. Изискахме от тях да бъдат по- активни във външно отношение, тъй като сме изправени пред големи заплахи отвън. За целта ще са необходими повече финансови средства, ще трябва да бъде променена и работната програма на Европол. Но Европол може да се възползва от своите служители за връзка в ключови държави. Европол и Евроюст могат да, изгод... да сключат специално споразумение за оперативно или стратегическо сътрудничество. И това е само един пример. Редовно разговаряме с колегите си от Турция, например, на ниво Евроюст в рамките на борбата срещу ПКК в Европа. Много е важно да разговаряме с турската страна, тъй като тя играе важна роля в тази борба. Искаме да работим по същия начин и с всички държави от Близкия изток и Северна Африка, но за целта ще са ни необходими повече финансови ресурси и повече време. След 11 септември излязох с идеята за сключването на споразумение за взаимна правна помощ между Европейския съюз и Съединените американски щати – в повечето държави членки действат много устарели споразумения за екстрадирането. Ние модернизирахме тази система. We probably, we... Премахнахме някои от предизвикателството от 20. Работим с колегите от около Средиземноморието, с 28-те държави членки. Ще имаме център за отлични постижения. Добре да съберем всички експерти, най-добрите експерти от държавите членки, за да се събере опита от около Средиземноморието. Това е в общи линии това, което се опитахме да разработим и накрая. Преди около няколко месеца събрахме една група експерти във връзка с чуждестранните бойци, а, Работим с Марокко и други страни. Вече имахме две срещи. След лято ще се срещнем отново в Багдад. Важно е да обменим информация и да проследяваме разпространението на тези идеи. И накрая. Е, имаме много предизвикателства. Първо, необходими са ни съответните финансови ресурси. Ако искаме да постигнем по-добри резултати, ако искаме да работим с по-добри експерти, просто трябва да увеличим е, средствата от инструмента за стабилност, която, които са посветени на борбата срещу тероризма. Също така, трябва да се работи по съществуващите програми. След това, експертите от държавите членки. Това е едно от ежедневните ни е, предизвикателства, защото е очевидно, че министрите искат да запазят най-добрите експерти е, на национално равнище, защото самите те се сблъскват с доста затруднени. На трето място. Е, трябва да се знае, че се е, работи в условия на риск. Работим с различни държави, с различни правителства, в доста напечени обстоятелства и по някой път е, не постигаме успехи. Защо? Защото по някой път има и е, някои въпроси на конфликт на интереси. Службите за сигурност в много от тези държави са често власт в рамките на властта. Е, и накрая, е, използването на двустранни и многостранни е, връзки. Има различни многостранни възможности и форуми, като глобалния форум за борба срещу тероризма, рамката на ОНЕ, многостранни инструменти като Интерпол, с който искам да работим все повече, но също времено е добре да има и конкретни, балансирани отношения, които са по-задълбочени или по-малко задълбочени, свързан във връзка с съответните исторически и културни връзки на съответните държави с държави членки на Европейския съюз. Надявам се, че с това успях да обхвана темата. Благодаря много, каза председателя. Преди да дам думата на някой от нашите колеги, нека първо да подчертая, че тук присъства делегация на Камерата на представителите на Йордания, която е тук сред нас, господин Селейман Алзабен, заместник председател на Камерата на представителите, е председател на тази делегация. Ако правилно съм разбрал, така ли е, нали? Те са тук сред нас и следят дебата. Добре дошли. Нека сега да дам думата на господин Тана, който е докладчик на Комисията по външни работи по становището към доклада за предотвратяването на радикализацията и наймането на европейски граждани и привличането им от е, терористични организации, доклад, който по-настоящем се изготви от госпожа Дати. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, нека да приветствам господин е, Декерков на нашето заседание. Вие сте изключително опитен служител на съвета, който работи по тези важни теми. И мисля, че е, обобщението, което представихте, много ясно представя предизвикателствата в работата на 28-те държави членки и заедно и по-отделно в борбата срещу международния тероризъм, организираната престъпност и заплахите срещу сигурността на нашите граждани. Много ми се ще да вярвам, че в дългосрочен план страни като моята, Великобритания, където откъдето вече е, над хиляда е, бойци е, са отишли в Сирия и Ирак, за да се присъединят към ислямска държава и затова много се надявам, че ще намерим начин да се борим срещу радикализирането още на най-ранните му етапи, да работим с тези млади хора, които са сред най-уязвимите групи, хората, които са е, плодотворна почва за разпространение на подобни идеи. Разбира се, за тази цел трябва да се обменя опит, трябва да се трупа опит и е много трудно да се прецени коя е най-добрата практика. Разговаряме с представители на различни страни, те е, предлагат различни програми. В Германия вече има програма, която е доста удачна, така че няма нужда да предкриваме топлата вода. Можем тук на европейско равнище да а, съберем натрупания опит а, от а, отделните държави. Преди няколко седмици в медиите излезе репортаж, че е арестуван за подозрян в Италия, който се предполага, че е присъствал в че е свързан с терористичната атака срещу музея на Тури, Нис, който е живял в Либия като беженец, има ли голяма опасност от инфилтрация на поддръжници на терористични действия чрез мигрантските потоци, прекосяващи по настоящем Средиземно море, знаете колко много хора идват. Споменахте и Интерпол като възможности, е, възможен източник на подкрепа. Как тогава можете да обясните факта, че някои държави членки се употребяват с системата на червени картони, която използват за политически цели, а не за за лавяне на терористи. Госпожа Фотига, заместник председател на комисията по сигурно, подкомисията по сигурност и отбрана. Благодаря, господин председател. Господин Декерков, много се радваме, че сте тук в Европейския парламент. Благодаря ви за вашето изказване. Силно приветствам вашите коментари, свързани с усилията, които се предприемат за справяне с пропагандата, пропагандата която се използва от ислямска държава и други радикални групи за повлияване на общественото мнение в държавите членки на Европейския съюз и в други държави. Много се радвам, че има координирани действия. Радвам се, че наймате съветници, за да се организира стратегически кампанията за връзки с обществеността. Моят въпрос е свързан с а, вашата оценка за това как се координира пропагандата, използвана от радикалните исламисти срещу европейските държави. Какви са... Какъв е техния репертуар? А, лъжи, измами, заблуди а, и как можем да им се противопоставим? И на трето място трети страни, как работим с Русия, Турция и Иран. И как може да се е, работи с Русия след решението на Медведев за преминаването на границата си в Афганистан. Що се отнася до Ирак, можем ли да извинете? Можем ли да разчитаме на сътрудничество с Ирак, докато Иран подкрепя мини... младсинствени групи в а, Иран и а, в Ирак и накрая а, на Турция? Благодаря. А, заключ... а, приключихме се събирането на имена на желащи да се изкажат. Моля ви, който а, се изказва, да се придържа до минута и половина най-дълго, защото след това господин Брок е, поема. Господин Пленкович, минута и половина. Благодаря, господин Пашко. Господин Декерка, благодаря ви много, че сте тук е, а, отново и то а, е, след като бяхте тук съвсем скоро в Комисията по външни работи. Това не е случайно а, свързано с огромното значение на темата, по която работите. Моят въпрос е свързан с обмена на данните е, с страните от юго-источна Европа. Има около 600 души от страните от юго Европа, които са оттишни в Близки изток като чуждестранни бойци от Босна и Херцеговина, от Косово, от Македония. Какви са действията, които се предприемат тази връзка? Благодаря. Госпожа Гомеш, минута и половина. Благодаря. Добре е дошъл, господин Декерков. Каква е вашата оценка за обмена на информация? Действително, има ли действителни подобрения в обмена на информация? между държавите членки, както и в рамките на агенции като Европол и Евроюст. По а, трафика с оръжия казвате, че ще има обща позиция на комисията, но Талин, че, има, че ще има а, а, нов регламент, но всъщност ние Талин, че вече има обща позиция и а, тя е против а, е, износа на оръжие към подобни е, страни. Ще се блокираме ли, докато преговаряме по регламенти и освен това съм една от е, онези, които силно се борят срещу асоциирането на мигрантите с е, тероризма. Също времено е ясно, че Либия по-настоящем е отлична почва за развитие на тероризъм. И терористите оттам имат за цел да дойдат в Европа. И накрая. Успяват ли държавите членки е, чрез своите усилия по координация да постигнат резултати в Ирак е, на фронтовите линии и е, какво ще кажете за ПКК, Саудитска Арабия и Катар. Благодаря, господин Демесмакер, е минута и половина. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Декерков. Съвсем накратко, след терористичните атаки в Париж имаше политически дейности в различни държави членки. Имаше зловени чеченци с руски паспорти. В Вервие заловеното оцеляло лице също беше чеченец. Има и хора, които са били много активни в украинския конфликт. Има проблем с тероризъм в Украина. Трябва да работим заедно с украинските власти в международната борба срещу тероризма. Как можем да го направим? През април в Бахрейн имаше семинар контекста на съвета за сътрудничество в Перси, с Персийския залив и там се говореше за финансирането за е, Ислямска държава, идваща от Европа. Е, е, Съдитска Аравия и Катар също играят своята роля. Как може да се действа по отношение на финансирането? Господин Калдопер му и благодаря, господин председател. Аз не съм напълно съгласен с господин Декерков, що се отнася до обмена на данните на пътниците, защото това е идея, която се налага заради ужасните атаки, като атаката срещу Шарли Ебдо, но всъщност връзка няма. Много добре знаем, че европейските служби за сигурност не са можели да придобият допълнителна информация по този начин, за да предотвратят атаката. Нека да видим позицията на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент по-рано тази година. Много се безпокоим от масовото предаване на данни към службите за сигурност на Съединените щати и на Великобритания. И така два въпроса. Ще разгледаме ли малко по-внимателно протоколите, свързани с достъпа до данните, до, чай, до информацията е събрана от а, е, службите за сигурност, а, е, така че достъпът до информацията е такъв, че да може да се предотвратят атаки като Шарли Ебдо, без обаче да се шпионират европейските граждани. Благодаря, госпожа Лохвилер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Декерхов за интересното изложение. Имам въпрос във връзка с използването на въоръжени дрони в борбата срещу тероризма. През месец април американското правителство за първи път обяви, че при акции за борба срещу тероризма, при които са били използвани дрони, са загинали и цивилни граждани. Предприял ли Европейският съюз нещо спрямо правителството на Съединените щати. Искам да знам какво е и вашето мнение за използването на въоръжени дрони в борбата срещу тероризма. През 2014 година парламентът с голямо мнозинство прие резолюция, в която се обяви за необходимостта от ясна нормативна уредба за допускането на използването на въоръжени дрони. Следващият ми въпрос – в медиите се публикуват материали за това, че отделни държави членки планират изграждането на бази с дрони в Марокко, Алжир и Тунис. Имате ли информация по този въпрос? Въпрос и за засиленото сътрудничество между Арабската лига и службата за външни действия на Европейския съюз в борбата срещу тероризма. Изграждането на бази за изстрелването на дрони в региона, част от това засилено сътрудничество ли е? Господин Карвар. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Декерков. Има сериозни безпокойства, свързани с безопасността на служителите на службите за сигурност, особено сред разкритието на Сноден. Как може да има обмяна на информация между държавите членки и по-добро сътрудничество между службите за сигурност, такова каквото споменахте в контекста на Евроюз, когато има прокурори, по които са обвързани съгласно информация от службите на Турция с прехвърляне на оръжия към Сирия. Също така, какво смятате за беженците от Северна Африка и кризата, свързана с тази миграция? Господин Епитетидеос. Благодаря, господин председател. Във връзка с обмена на данните на пътниците, събираме данни, които се обменят с американците, но как можем да направим така, че тези данни не, няма да могат да се използват в ущърп на политически опоненти, които могат да бъдат обвинявани. в Гърция има подобни случаи. Вторият ми въпрос вие казахте, че усилията за справяне с антисемитизма и ислямофобията ще помогнат и за справянето с тероризма, с който се сблъскваме сега, който идва от, ислям, е, от е, крайния ислям. Можете ли да обясните тази позиция малко по-добре? Господин Юрек, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Декерхов. също бих искал да ви задам няколко въпроса. Първо, най-много ни вълнува мащабът на, на джихадистите, които и заминават от Европа. Разполагате ли с точни средства и има ли някаква конкретна кампания, която е насочена към вербуването на млади хора тук в Европа? Получихме сведения по тази тема преди няколко месеца, но дали потокът на джихадисти от Европа намалява или се увеличава? И също така, Бих искал да знам кой организира вербуването. Дали става дума за активисти на Ислямска държава или говорим за дейност, организирана от постоянно съществуващи мрежи тук в Европа. И на предо място, вземат ли се някакви превентивни мерки, които да се прилагат за чехадистите връщащи се от арабските държави. Знаем ли какво поведение им, като се върнат в Европа? Господин Башир, благодаря ви за тази възможност да взема думата. Съжалявам, но трябва да призная, че усилията ви ще постигнат много малко. Според мен се опитваме да върнем паста за зъби обратно в тубичката и след като вече сме я изтискали. Според мен, ако бяхме поступили в Близки изток, както поступихме в Германия с плана Маршал, т.е. изливане на милиарди и милиарди долари за възстановяване на страната. Ако го нямаше плана Маршал, днес Германия щеше да е една провалила се държава. Ако погледнете към държави като Либия, Ирак, е, Сирия, в момента там проблемът е липсата на централизирано управление. Няма полицейски служби, няма армия, никой не може да контролира тези екстремисти и терористи. Ето защо трябва да изградим тези институции. Ако вземем за пример Пакистан, миналата седмица, тъй като в страната има има армия и полиция, полиция те се заеха с борбата срещу тероризма и талибаните губят държавата печели. Така че ако не засилим държавното управление във всички тези държави, сме обречени на провал. И всички усилия, които ви полагате, които по принцип са достойни с похвала, ще бъдат обречени на провал. Благодаря ви, господин Декяхов. След тази положителна нотка, с тази положителна нотка ви давам думата. Благодаря ви. Благодаря ви за всички много предизвикателни въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички им в както време, като разполагам. Еднократно беше споменал, спомената риска от инфилтриране на терористи в а, потоците от незаконни мигранти. И аз смятам, че трябва да правим разграничение между незаконните мигранти, лицата търсещи убежище и терористите, тъй като това са хора с различни цели. Незаконните мигранти стремят към по-добър живот. А, Лицата, търсещи убежище, са преследвани и а, трябва да бъдат закриляни, а туристите, разбира се, имат различни цели. Доколкото знам от случващото се в момента в Либия, Исламската държава участва в трафика на хора, защото това е много доходоносен бизнес. И те всъщност а, ръководят а, мрежите за трафик на незаконни мигранти, като си имат по 5000 евро на човек. Не знам дали смятате да използват мрежите, за да инфилтрират свои а, активисти. Тоест, според мен, както напълно уместно каза един от членовете на вашата комисия, в момента основната заплаха идва от чуждестранни страни, т.е. това са лица с европейско гражданство, гражданство на държавите членки и няма нужда те да използват мрежите на незаконните мигранти, защото те могат да използват хора с законни паспорти. Затова и се нуждаем от резервационните данни, защото много често те минават под прескадара на полицейските служби и могат свободно да пътуват, отивайки под претекст да прекарат почивката си в Турция, оттам преминават незаконно в Сирия. Така че до момента поне не разполагаме с доказателства за използване на мрежите на незаконна миграция за достъп на от страна на терористите. Преди това трябва да се борим срещу чуждестранните бойци, чехадисти в европейските държави с европейско гражданство, но трябва очевидно да привлечем Фронтекс повече в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. По исторически причини изградихме Frontex в рамките на първия стълб, съгласно общественият механизъм. И това да се занимават само с мигрантите, а не с борбата срещу организираната престъпност. Но това не така се действа на различно на държавите членки граничните а, служби се занимават и с, умъжен, и с организираната престъпност, и с миграцията, било то законно или не. Знаете, че Сепонският договор беше премахната системата на трите стълба и сега вече може да използваме общностният метод. Така че ако днес трябваше отново да зададем агенцията Frontex, щяхме да издадем мандата да събира лични данни и да даде е част от мандата на Европол. Ето защо насърчавам Frontex и Европол да сключат възможно най-бързо споразумение за сътрудничество, за да може Frontex да предоставя данни на Европол, защото по време на спасителните операции се спасяват е, някакви бедни нещастни хора, които ще споменат името на някой, който им е помогнал или който всъщност е организирал трафика в Истанбул. И ако Frontex предаде тази информация на Европол, може да достигне до тези хора, които печелят милиони и милиони долари чрез е, грозният е, трафик на хора. Така че можем да постигнем много че сътрудничество, но пак казвам, до момента нямаме доказателства за инфилтриране на мрежите на незаконната миграция от страна на терористи. Въпросът господин Танък и използването на Интерпол и системата за червена карта, а, червен картон, извинете, всички държави членки много внимателно използват Интерпол защото всички членове на ООН са членове и на Интерпол, а някои от, това, някои от тях не са демократични държави и те сигурно ще се опитат да използват тази информация. Така че имаме основания да не, да не, да не прилагаме автоматично този принцип за сътрудничество с рамките на Интерпол, ако смятаме, че неговото активиране е било по чисто политически причини. Следващият въпрос е, че трябва да работим повече с Русия, Иран и Турция. Напълно съм съгласен с вас. Смятам, че Незабавно след приключване на преговорите по ядрената програма на Иран ще бъде възможно да се засили сътрудничеството ни с тази страна. А по отношение на Русия, До голяма степен това е тема, по която имаме съпадащи становища с Русия, а именно борбата срещу ислямска държава. А Турция, разбира се, е един от най-близките ни партньори по тези въпроси. По въпроса за Балканите не съм в състояние да ви дам а, задоволителен отговор, тъй като аз лично не проверявам оперативните и статистически данни, но при посещението си на, Бал... на Балканите ще повтигна този въпрос с тях. Споменахте 600 чуждестранни борци от този регион, те може би са малко повече, но бях много впечатлен от хората, които срещнах в Косово, в Босна и Херцеговина и от качествената работа, като те вършат. Така че, според мен, те наистина са възстановили разузнавателните си служби с млади и много компетентни служители. Бях впечатлен, че те много си сътрудничат помежду си и то много успешно. Но наистина не мога да ви отговоря в момента за качеството на данните на разузнавателните ми служби. Те могат да дадат този отговор. В въпроса на Анна Гомош и споделянето на информация смятам, че има подобрение. Утре ще трябва да се изкажа пред съвета дали има по-добър обмен на данни между държавите членки Европол и Евроюст? Според мен отговорът е да. Обменът на информация се увеличава. По въпроса на данните, свързани с трафика на оръжия, проблемът е, че отделните държави членки имат различни определения и различни изисквания за докладване на обезвредени оръжия. Тоест, в някои случаи се оказва, че е много по-лесно да се е, обезвреди дадено оръжие, да се, да се прекара през граница, като отново да бъде загубено и отново да се превърне в а, е, използваемо оръжие. И според мен това е проблем, който трябва да се разгледа по-внимателно. Господин Демес Макер зададе въпрос а, е, за Украина. Въпросът е сложен, Сложно да се каже дали има тероризъм в тази държава или не, дали някои депутите са терористи или не. Действително, има европейски граждани, които, си, които участват в конфликти, които се присъединяват и към двете страни в конфликта, но поискахме среща с ръководителя на разнователните служби на Украина, за да обсъдим въпроса за борбата срещу тероризма, така че се надявам в рамките, аз приех тази много покана и се надявам в рамките на две да се проведе тази среща. Господин Калузо поставя по въпроса системата за резервационни данни с довода, че една такава система не би предотвратила терористичните атентати в Париж. Никой не е твърдял, че системата за революционни данни ще предотврати атаката срещу Шарли Ебдо. Знаете, че аз много отдавна настоявам за тази система, така че според мен е нечестно, би било също толкова нечестно да се използва атентата срещу Шарли Ебдо, за да се подкрепи идеята за ПНА, колкото би било несправедливо да се използва като довод да докаже, че системата не би функционирала добре. Така че системата с лична данни няма нищо общо с, датите в Париж. Те единствен начин да се следи движението на представители на терористичните мрежи и други мрежи на организираната престъпност. въпросът са безпилотните самолети миналата година в подготовката на съвет по на отбраната. Знам, че службата за външна дейност работи по тази тема, но не съм наясно за официална обща европейска позиция относно на безпилотните самолети. Също не смятам, че самите безпилотни самолети са проблема както не са проблема и изтребителите. Не е проблема в самото оборудване. Проблемът е кога и как се използват безпилотни самолети при атаки когато говорим за не международни конфликти, т.е. конфликти, които не попадат в критериите за традиционните критерии на конфликти на международната общност. Знаете, че имаше един вече на използване на този вид полет по време на първият мандат на президента Буша, когато американската политика беше политика на обща война срещу тероризма. Но в последствие беше успорен някои от определенията им, които те използват за това какво е конфликт и това какво е правното определение на борба тероризма. Не съм наясно за никакво споразумение или за някакъв план да се използват Марокко или Алжир за военни бази, за безпилотни самолети. Всъщност не съм наясно да речем Европейски съд да използват безпилотните самолети по същия начин, който ги използват американците. Може би ги използваме за разнователни цели, но със сигурност не и за нападения Знам, че сме, го използвали, че сме ги използвали до сега само в а, северен Нигер, колкото знам, но само там. По въпроса дали основателните служби на Турция изпращат а, оръжия към Сирия, нямам подобни сведения. Съм в много отношения с а, разузнавателните, с, с специалните служби на Турция, DMIT. В много добри отношения съм с тях. Това действително са служби, които разполагат с а, много подробни сведения за случващото се в а, Сирия. По въпроса за исламофобията и попата срещу тероризма няма пряка връзка. Но в процеса на радикализацията расизма може би е един от компоненти, който играе роля, но един от многото компоненти, които могат да доведат до отдалечаване, до фрустрация на отделни лица откъде, и оттам до да ги поведат по пътя към насилието. Но се струва, че расизмът е само един от много елементи. Също така няма как да отречем, че има подем на антисемитизма в Европа. Няма защо да си го, да си го прикриваме. В Франция има сериозен проблем. Най-добре се да беше положението в Белгия. Мога да ви кажа, че 7000 души са напуснали страната миналата година. Разговарях по тази тема и с колегите от Франция. Там еврейската общност е силно притеснена, защото по време на атаката в е, е, срещу Шарли Едо имаше и цензочни атаки срещу евреите, просто защото те са евреи. Е, така че това е сериозен проблем, с който трябва да работим. антисемитизма означава атака, срещу евреи, поради сами факт, че са евреи и без връзка с това дали изповядват активно будизма или не като религия, а исламофобията се основава на религията, т.е. малко по различен е положението, но, според, но важно е да намерим най-добрият начин да се справим с двата проблема. И това ще, ще, разбира се, ще помогне и в борбата срещу радикализацията и оттам срещу тероризма. Обеден съм в това и в това отношение подкрепям напълно новата, новият проект, започнат от господин Тимерманс. По въпроса за чуестранните бойци, да, важно е да разберем целият процес на вербуване и процес на радикализация. Социалните медии очевидно играят все по-важна роля. В Белгия е най-голям броят на е, Белки страната с най-голям брой граждани, които са напуснали в Сирия и в е, Ирак и това вероятно се обяснява с факта, че има салфистка организация, която помага в вербуването. И по-голямата част от българските граждани, които са заминали за Сирия и за Ирак, са места, където градове на Белгия, където тази селфийска организация е активна, като за разлика от други части на страната, където организацията е по-малко активна. някои от белгийците, които са били в Сирия, след това са били е, насърчавани да вербуват е, други свои познати и близки членове на семейството чрез е, интернет. според нас, дали потока се засилва или увеличава, зависи от държавите членки. Стабилизира се в някои държави, като Белгия, Великобритания, но няма такива тенденции в Франция и Германия, например. Все още не сме успели да спрем потока, но се опитваме да го стабилизираме и да го ограничим до доста голяма, голяма степен. И накрая на въпроса господин Башир липсата на добро управление. Да, напълно съм съгласен. Според мен, действително можехме да направим повече след началото на арабската пролет трябваше да инвестираме повече в отраслата на сигурността и отбраната. И затова се опитваме да помогнем на Тунис напълно да преустрои своята администрация и да възстанови службите си за сигурност, тъй като те започват от нищото в момента. А е важно да се разработи добра правова държава, добро управление. Такова е желанието на правителството Срещнах с министър-председателя, с президентите им. Те са много твърдо решени да действат в тази насока, но това вължи и за други държави. В Либия за сега това се оказва невъзможно. Това е и най-голямото ни предизвикателство през едните няколко години. Но и много други държави имат нужда от подкрепа при реформите на своят сектор за сигурност и отбрана. Благодаря ви, госпожа Футига. Иска да вземе думата. Накратко, моля ви. Yeah. Благодаря, господин председател. Господин Декерхов, по въпроса ми за Русия, Иран и Турция. Не говорих за поемането на по-голям ангажимент. Исках само информация за настоящото положение. If, if you have some comments on, one comment on... Could you just... Имате думата, може ли да доуточните въпроса си, за да ви отговоря колкото се може по-добре? Какво точно имате предвид с настоящото положение между Иран и Русия? Russia, very simply, I gave you the... По въпроса за Русия, нещата са много прости. Дадох ви за пример указа за забрана за незаконното пресичане и за информирането на Афганистан. Мерките на Русия в борбата срещу тероризма не отговарят на нашите очаквания. А по отношение на Иран бях просто любопитна. Исках да знам какви са възможностите за помощ от страна на Иран при подпомагането на християни, езиди и халдейци в Ирак. Въпросът ми бе много конкретен. I, I, I'm not myself engaged with Iran for the time being, so it's difficult to, to... В момента не работя с Иран, така че ми е трудно да ви кажа дали можем да си гарантираме неговата подкрепа. Мога да ви кажа, че се опитваме да постигнем по-приобщаваща политика от страна на правителствения ръководител на Ирак. Но не мога да кажа, че водим такива разисквания по време на преговорите. Приоритет, преговорите са с много висок приоритет, но идеята ви за по-активен ангажимент е добра. По въпроса за Русия. Трябва да кажа, че всички разговори, които проведох с колегата си в Русия, която е и член на Световния форум за борба срещу тероризма, мога да кажа, че Русия споделя нашата загриженост във връзка с ислямска държава. Трябва да задълбочим сътрудничеството си, но трябва да се вземе предвид и кризата в Украина. Тълкуването ни за ислямска държава е едно и също, еднакво загрижени сме. Има значително доближаване и на становищата ни за Афганистан. Благодаря ви. Това е още един етап от нашия диалог. Благодаря ви, че приехте поканата ни. До следващия път. Желаем ви всичко най-добро. Следващата точка. Отчет за специалната делегация до Техеран. Изложение по тази точка ще направи нашият председател, господин Брок.